Mesdames, Messieurs, Дами и господа, тази зала не е кафе и ресторант, ще ви помоля да си спиете кафето навън, така че ще може да продължим да работим. Искам да благодаря на колегите също, които все още имат сили да продължат да работят, защото се остават още немалко теми. Разбира се, явно не съм убедил всички, така че ще трябва да го повторя. И сега ще се занимаем с въпроса за е, различните режими, на имуществени режими, брачните режими и техния и ефекта върху а, е, а, е, имуществените режими. Аз съм докладчик, това е, така се случи. Ще бъда съвсем кратък, ако ми разрешите. Най-напред, след C'est un intermède, une page de publicité. Merci. Après le blocage des négociations entre... Така, след спиране на преговорите между държавите членки, споразумението трябваше да бъде единодушно по отношение за семейното право. Тези предложения се връщат в парламента като е, засилено сътрудничество, което ще позволи все пак да стигне до някъде. Тоест, 18 държави членки изявиха желание да участват в засиленото сътрудничество в тази област. Кипър също се присъедини към това сътрудничество и още пет държави членки все още мислят. Това са Балтийските страни, Румъния и Словакия. Все още не са отговорени. Предложенията за регламент от 2016 година не са същите като първоначалните предложения на комисията, които бяха направени през 2011. Те включват немалко неща, които са предложени през 2013 от Европейския парламент и отговарят на текста, към който към който, за който 23 държави членки бяха готови да се да приемат през 2013. Тези въпроси са много важни за международните двойки, брачни двойки. Те са много и така че може да се каже, че сме постигнали до голяма степен целта. Те е, обхващат компетенциите, изпълнението на решенията, когато възникнат някакви конфликти относно съвместимостта на приложимите правила между различните държави членки. Те, са, е, те имат предимството, че определят по съвсем ясен начин коя, кои са юрисдикциите, кои са съдилищата, които се произнасят, което става дума и за наследствата на съпруг или партньор, който е починал, или когато става дума за разводни, бракоразводни дела и така нататък. Изключват се въпросите, които касаят възможността, капацитета на съпрузите или партньори, съществуването и валидността и признаването на партньорство или на брак. Е, помощите, издръжките всъщност и други въпроси принципа на субсидиарност в областта на семейното право напълно се запазва. Трябва също да уточня и следното. В случая на държава членка, която не признае брака или въпросното партньорство, знаете за какво става дума, дава се право на съдилищата на тази държава да възложат делото на друга държава членка, който пък да признае това тези права, т.е. да се осигури правна стабилност за спора. Разпоредите, които се отнасят до приложимото право, са универсални. Те позволяват приложението на правото на една трета страна. Положителното в този контекст е, че приложимото право за имуществото на, партньорите и съпрузи се прилагат за имуществени, за имуществения режим, където и те да се намират. За признаването, изпълнителната сила и изпълнението на решението, настоящия текст е се опира на европейската позиция от 2013 година, за което вече говорих, и се използват и разпоредбите, които са от регламента за наследството, трансграничното наследство. Тези две предложения за регламент са истинска стъпка напред, както за Европейския съюз, така и за международните двойки, които са заинтересовани и които по-настоящем е, често изпадат в е, затруднено положение поради липса на международно законодателство. Те имат правни права, затруднения и целта е да им се осигурят, да им се осигури нормален живот и решаване на проблемите. Сега аз предлагам в доклада парламента да даде положително становище за тези два доклада и те отговарят на исканите някои държави членки, които искаха да уеднаквяване на текстовете. Първоначалната процедура беше спряна в съвета, преговорите позволиха да се постигне едно споразумение, където е, основата беше първоначалните текстове и е, внасяше повечето от е, предложенията за изменения от 2013 година на Европейския парламент. Затова може да считаме, че новите предложения – са един добър, положителен компромис, който позволява да се върви към решаването на тези конфликти, както за съвета, така и за нашата институция. Така че, не ми се струва, че бе разумно да предложа изменения, които могат да се явят е, като нещо непродуктивно, е, дори въпреки добрите намерения, но това може да доведе до трудности. И така, аз ще приключа, като добавя още няколко неща. Искам да привлека вашето внимание върху това, че всякакво изменение би поставил под е, въпрос общо споразумението, което беше прието от държавите членки, които участват в е, това засилено сътрудничество. И преговорите бяха много тежки, предполагам, че си давате сметка, така че съм сигурен, че може да няма текст е, още дълго време, затова предлагам да го приемем. Това е положително за различните международни двойки, които страдат именно от тези конфликти. Така че за мен ще бъде голям ущърп за гражданите, за интересуваните граждани, ако не приемем това. Затова предлагам да се срокът за внасяне на измененията да е 4 май, което да ни позволи да говорим по евентуалните не толкова желателни според мен изменения при следващото заседание на наша комисия. И последната информация. Приемането преди края на юни на, този, на тези становища е желателно и смятам, че е нещо съвсем реално. Това би позволило, пак искам да привлека вашето внимание върху тази, този въпрос, е да се спази предварителния график, който беше предвиден и ми се струва, че е много важно, за да може тези два текста да бъдат приети едновременно, в едно и също време, в съвета от държавите членки, които участват. И т.е. да се е, възползваме от доброто желание да се финализира тази работа в съвета, т.е. двата текста едновременно да бъдат приети. Благодаря за вашето внимание и сега съм вече на вашето разположение, за да чуя и вашите изявления, господин Жабовски. Благодаря ви, уважаеми господин Кавада. Уважаеми колеги, бих искал да използвам възможността едновременно да изразя мнението си и по двата, колега, двата доклада на уважаемия колега Кавада относно компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи и на имуществените последици на регистрираните партньорства. Трябва да се отбележи, че двете институции, институцията на брака и тази на партньорството, са различни както в контекста на международното частно право, така и от гледна точка на тяхното въздействие върху имуществото. Трудно е да се говори за една единна регулация на институцията партньорство, тъй като те се различават между много от държавите членки. Самият факт, че комисията представила два различни проекта относно юрисдикцията, приложимото право, както и признаването и изпълнението на решенията по отношение на имуществените последици на брака и на партньорствата, показва, че тези институти са различни. С какво тогава е аргументирано задължението на държавите членки да се обвързват с тези два регламента за силено сътрудничество? Бих искал да обърна вашето внимание, че в рамките на законодателствата на 8 държави членки Полша, Румъния, Кипър, Латвия, България, Литва, Словакия и Португалия не съществува институцията партньорство. В тази връзка възниква въпросът защо страните, които не са въвели в своето вътрешно право партньорството за своите граждани и не признават имуществените последици от партньорството, ще бъдат де-факто принудени да признават имуществени последици от партньорства, сключени в други държави членки. За държавите, според своето вътреш... които според своето вътрешно законодателство не признава този тип партньорства, това ще бъде признак за вероятно неоправдана обратна дискриминация, насочена в разрез с интересите на собствените им граждани, както и форма на принуда да признават действията на институциите на семейно право от други държави членки. Следователно, това може да означава задължителен внос на последствия от непознати за тези 8 държави членки институции. Задължението на държавите членки е едновременно да се присъединяват и към двата регламента поражда съмнение по отношение на съвместимостта с принципът на субсидиарност, тъй като държавите членки са принудени да признаят последствията от института на партньорството, който поради определени причини, може би основани в тяхната конституция, норми на смейно право и вярванията на другата част от гражданите на тези страни, са решили да не въвеждат този институт в националните си законодателства. Принуждаването на държавите членки да признаят имуществени последици на партньорски връзки се дължи на факта, че за да се възползват предимствата на регулиране на режимите на семейното имущество за своите граждани, например признаването и изпълнението на решенията по отношение на разделянето на собствеността след смъртта, развода или разделата, те ще са задължени да прилагат разпоредбите за двойките останали в партньорска връзка. Това пише в член 2 от проекта за решение за разрешаване на установяването на заселено сътрудничество authorizing decision. В допълнение комисията не представя никаква оценка за последиците и последствията от предложеният ни регламент. Това е изключение от правилата, които комисията определи в настоящия мандат, че всяко законодателно предложение ще бъде придружено от оценка за въздействието. Трябва да се отбележи, че на ниво Европейски съюз съществуват милиони двойки в трансгранични ситуации, различни места на пребиваване, различна националност. А когато става въпрос за брой на партньорствата в подобни ситуации, то този брой вероятно е много по-малък. Въведеното изискване, с което се задължават всички държави членки да приемат и двата регламента, може да бъде неизпълнимо, тъй като в някои държави членки, например, признаването на последиците от партньорските връзки може да се счита в противоречие с конституционните принципи за защита на брака и семейството и по този начин хиляди хора, обвързани чрез брак да нямат възможност да усетят ползите от своята брачна връзка и тази регулация. В тази връзка защо не се предостави по-голяма гъвкавост на държавите членки да могат да се обвързват с тези правни инструменти на Европейския съюз, които са в съответствие с техните вътрешни политики по отношение на дефиницията на брака и на легитимността на признаването на последствията от партньорските връзки. Тази гъвкавост е същността на договорната институция за засилено сътрудничество. Трябва да се отбележи, че в последните 20 години системите на семейното право на отделните държавни членки много са се разнообразили. Това се дължи, наред с други неща, на легализирането на институцията на партньорската връзка от редица държави членки. В тази ситуация, според мен, трябва да направим каквото можем, за да дадем възможност за максимално улесняване на свободното движение на хора, използването на някои общи за всички държави членки разпоредби, без да нарушават техните конституции и принципите на семейното право на държавите членки, които не искат, не могат или не са готови да признаят националното си законодателство последствията от партньорските връзки. Благодаря за вниманието. Merci à vous, Джамбаски и monsieur Фос. Благодаря, господин Джамбаски. Господин Фос. Благодаря, господин председател. Аз също помня, че тази тема, която засегна колегата Джамбаски, се обсъждаше още преди 2-3 години и тогава си беше пак щекотлива някакси. И все пак искам да се присъединя към вашето предложение и да подкрепя представения ни текст. Мисля, че трябва да се възползваме от възможността и час по-скоро да приключим работата си, защото става дума за искания на парламента от 2013 година. В този текст те са възприяти почти 100% и според мен това е много важен резултат. Така че наистина можем да пристъпим към формално приключване на въпроса. Според мен предложенията са балансирани особено по отношение на регистрираните партньорства, се отчита фактът, че в страните, в които няма такъв институт на регистрирано партньорство, няма да бъдат принудени през задната врата да създадат такъв. Обсъждали сме този въпрос. Сега няма да бъдат принудени тези страни да прилагат такива разпоредби. Е, тази идея е заложена както в е, точките от преамбюла, така и в материално-правната част на е, акта. Тоест, разпоредбите се прилагат само в страните, в които този институт съществува разпоредбите няма да се прилагат и по отношение на съществуването, валидността и признаването на регистрираните партньорства в онези страни, в които го има, но в които е уредено законодателно по различен начин. Така че на държавите членки остава свободата да уредят въпроса с регистрираните партньорства в националното си законодателство или пък да не го правят. Още повече, че регистрираните партньорства все повече се обвързват и с мобилност, и с имуществена общност и така нататък. Тъй, че мисля, че сега е хубава възможност някои неща, които не са уредени в някои страни, сега да се уредят както беше споменато, например, наследственото право е уредено включително и по отношение на трансграничното наследяване. Мисля, че и имуществените въпроси трябва да се уредят по подобен начин. Пледирам колкото може по-бързо да пристъпим към гласуване и на двата текста в рамките на така засилено сътрудничество между държавите членки. Тук ще повторя още веднъж, че все пак позицията на парламента от 2013 година е отразена до много голяма степен в текста, който ни се предлагате и че нямам никакви резерви и така да се каже от процедурна гледна точка бих приветствал гласуването да бъде час по-скоро. Благодаря, госпожа Президент. Госпожа Благодаря, господин председател. Много се радвам, че днес обсъждаме този пакет. През 2011 година участвах като докладчик в Либет по този въпрос, участвах във всички дискусии и бях много недоволна от това, че нямаше напредък, просто защото държавите членки не можеха да се разберат по принципа за единодушието. Има много партньорства, които са международни, те са засегнати и трябва да си проправят път през джунгла от най-различни законодателни разпоредби. Затова е много важно да уредим въпроса. За парламента винаги е било важно двата текста да бъдат обсъждани и приключени по едно и също време, просто защото в много, не във всички, но в много държавни, държави членки е важно да се третират равно както браковете, така и регистрираните партньорства. Никога не сме спирали да повтаряме, че уважаваме факта, че в някои държави членки регистрирани партньорства няма. Затова винаги е било важно за нас да казваме колко уважаваме този час и че нямам никакво намерение да принуждаваме която и да било държава да създава институт, какъвто в нейния правен мир в момента няма член 9, алинея 8 от регламента за регистрираните партньорства постановява, че съдилищата могат да се обявят за некомпетентни, ако в тяхната държава не съществува института регистрирано партньорство. С други думи, отново повтарям, няма да има нито една държава принудена да прави нещо по въпроса за регистрираните партньорства, ако ги няма няма в нейното законодателство. Ето защо споделя мнението на докладчика, че трябва да побързаме. Имаме възможност да побързаме. В крайна сметка работим от 2011 година по тази тема. Лично аз не съм голям привърженик на засиленото сътрудничество, защото това е случая, в който е, парламент, Европейския парламент бива само изслушван, а не участва в решението. Но все пак в, в конкретния случай това, което сме решили през 2013 година, те са го възприели, така че това е нашата отеха и можем да приемем, макар че не сме го искали, процедурата на засилено сътрудничество. Мисля, че моята политическа група няма намерение да внася предложения за изменение, защото за нас е много важно това законодателство на практика да достигне до нашите граждани и да им даде правна сигурност. Ние им го дължим. Преди всичко апелирам към онези държави членки, които все още така не участват в вземането на решение да го направят, защото става въпрос, уверявам ви, за страшно много хора и ние искаме да им дадем правна сигурност. Благодаря. Благодаря. Сега ще помолим съвета да вземе думата. Bonjour, merci. Добър ден. Благодаря, господин Кавада, за това, че давате думата на холандското председателство. Мога да потвърдя, че от наша страна тази тема е голям приоритет. Регламентите са много важни за международните бракове и темата е с дълга и предистория, както казаха и колеги в залата имаме амбицията да приемем предложенията преди 1 юли тази година. Целта е да напредне работата и имайки предвид политическо значение на темата, председателството реши да разгледа трите основни елемента едновременно. Тоест, предложението за разрешение от една страна и също двете предложения за регламент. Това е възможно благодарение на факта, че комисията публикува трите предложения на същия ден, началото на март. Що се отнася до работата в съвета, мога да ви кажа, че въведохме няколко изменения от чисто техническо естество, просто за да разясним някои елементи, които са свързани с факта, че сега се използват е, инструмента на подсиленото сътрудничество. Същността на текста не е променена. Има и една добра новина, съвсем прясна от съвета, а именно, че тази сутрин досието беше разгледано в Корепер и Корепер се е споразумял по трите предложения едновременно. Сега, факта, че Корепер се е споразумял по текста, означава, че председателството може да изпрати предложението за разрешение на съвета външни дела на 12 май, за да поиска одобрението на парламента по това решение. Това означава, че ще очакваме този интерес, е, е с голям интерес това одобрение. Относно регламентите, те ще бъдат изпратени на съвета ПВР за общ подход. Очакваме също и с голям интерес становището на парламента по двете, двата регламента. И се надяваме, че ще можем да получим подкрепата на Европейския парламент по тази важна тема за европейските граждани и ви благодарим за доброто сътрудничество. Благодаря. Благодаря. Наистина хубава, прясна новина, която улеснява работата. Напомням, колеги, крайни срок за внасяне на измененията 3 май. И сега, при закрити врата, точка 12. Моля ви да всички лица, които нямат право да останат в залата, да излязат бързочко две минути пауза, като се вижда с каква скорост вече тичате към вратата.